people here, so I don't think yeah, it's going to yeah. Колеги, we'll Колеги, започваме съвместното заседание на двете е, комисии. Точка четвърта. Проучване на тема първата година на плана за действие на Европейския съюз относно равенството между половете за периода 2016-2020, представена от Генералната дирекция за парламентарни изследвания. Искам да приветствам членовете на двете парламентарни комисии на днешното ни съвместно заседание. За мен е удоволствие да съпредседателствам с госпожа Линда Макава, знаете, е, че е, са много важни и за двете комисии всички тези теми, защото за нас е, е основополагаща ценност равенството между мъжете и жените във всички действия и всички области. Започнахме да работим тук по време на съвместния семинар на 25 септември. След това имахме обмен на становища на 10, декември, 10 октомври. Извинявайте. Днес ще чуем доктор Изабел Йонидес от звеното последваща оценка на службата за парламентарни изследвания, която ще представи проучването им за изпълнението на плана за действие. И така, доктор Йонидес, имате 15-20 минути. Много ви благодаря за предоставената възможност. За мен е удоволствие да представя пред двете парламентарни комисии тази изключително важна тема. Както вероятно знаете, последващата оценка се прави от нашето звено, което е, прилага своя доклад към отчета за изпълнение на плана това, което е, е записано тук, е, има три основни цели. Първо, да направи равносметка на постигнатото. Опитвам се да сменям слайдовете с дистанционното, но ми се струва, че не работи, казва ораторката. Да, да, просто трябва да го насочвам правилно. И така, три цели, както казах, да се направи равносметка на постигнатото по а, плана за а, действие за новия период а, и да се установят евентуалните трудности или несъответствия през първата година на изпълнение. Втора цел на доклада е да анализира и оцени самата рамка на плана за действие. Той се изпълнява само от една година. Няма да се спра подробно на този раздел от доклада, който представя полуките, извлечени от изпълнението на първия план за действие и прави сравнение с други организации, което би било полезно за вас, когато обсъждате общо приетата роля на темата за равенството между мъжете и жените в общата рамка. И третата цел е да се представят заключения и да се посочат възможностите за подобряване на действията в тази област. Когато изготвям докладите си, винаги отчитам на първо място каква методология се прилага? Тук се прави преглед само на изпълнението една година, което означава, че няма достатъчно налични данни, а и нямаме отстранеността във времето. Твърде непосредствени са тези действия и резултатите, постигнати в Европейския съюз. Аз смятам, че ангажирането на участниците само по себе си е успех, защото все още нямаме конкретните резултати за този кратък период. Използваните методи бяха следните. Първо, оценките, подготвени от мозъчни тръстове, научни институти, неправителствени организации, търговски дружества, структури на гражданското общество. Някои от тях дойдоха твърде късно – и е, за това е, може да ги прегледам само доколкото те потвърждават становищата ми. Използвах и статистически данни от Евростат, ОИСР и ПРООН. които бяха представени на различни събития тук в Брюксел. Не знам доколко ясно се вижда на екрана това, което в момента показвам. Използвам индекса за неравенството между мъжете и жените, който се прилага от ПРОН. И регионалните сравнения на основата на финансовите инструменти, използвани от Европейския съюз. Целта е да се измери мащаба на проблемите по региони. Тук ясно се вижда, че все още трябва да се преодоляват голямо неравенство. И затова е толкова важно активното ангажиране във всички тези действия. Що се отнася до констатациите ми, постиженията включват осмислянето на равенството между половете и овластяването на жените в новата рамка – в съответствие с основните норми на Европейския съюз за демокрация, мир, права на човека и действия за постигане на равенство по плана за действие за периода 2016-2020 година. Това неравенство е анализирано от тройна гледна точка, включително и действията на СВД. В общата рамка има много важен елемент, а, именно ролята на а, мъжете. Много често, когато говорим за равенството между а, половете, се насочваме предимно към правата на жените, но да не забравяме, че и мъжете могат да изиграят много важна роля. На следващото място Ясно са посочени целите, прави се привръзката между отделните елементи, за да имаме общата картина на външните действия на Европейския съюз и използването на различните инструменти в сътрудничеството с партньорите и Посочена е работата на делегациите на СВД по места. Имат три тематични стълба, а именно борбата срещу а, насилието, упражнявано върху а, момичета и а, жени, равноправното участие и третият стълб е подобряване на институционалната култура. Много голям напредък е постигнат по отношение на водещата роля на Европейския съюз пред партньорските страни, особено на високо политическо равнище. Е изразена ясна подкрепа от комисария Мимица и от върховния представител Могерини, както в Генерална комисия ДЕВКО, така и в СВД е се постига напредък и по-добра синергия между работата на фокусните точки по равенството между мъжете и жените. Все по-голямо внимание се обръща Трябва да отбележим и най-големите постижения. И мисля, че имаме вече предпоставките за много съществена промяна. Подобрява се обучението за анализ на различията между мъжете и жените. Е, те се провеждат както на нивото на делегациите по места, така и в генералните дирекции. И то обучението е предназначено не само за фокусните точки. съвместната работа е много по-добра съгласуваността между институциите на Европейския съюз в Брюксел и делегациите по места, както и координацията между отделните държави членки. На равнището на делегациите има много по-активно участие в определянето на целите и изготвянето на самите доклади, е, които са основа за е, годишния доклад за наблюдението – системното наблюдение е също елемент, в който има значителен напредък. За разлика от е, предишният отчет, е, който отчете е, главно качествените показатели и то доброволното участие. Сега вече във втория план за действие имаме много по-ясна задача как да бъдат събирани, анализирани и оценявани данните между държавите членки. Тук ясно се вижда и във втория план за действие, кои делегации постигат напредък и кои не. И в самото съдържание на доклада може да се види, къде равенството между половете е един хоризонтален елемент на всички дейности, които се осъществяват. Има и напредък по отношение на СОките за изпълнение на съответните дейности. Има указания, изпратени на делегациите Това беше главно а, дейността на генерална дирекция а, Девко. В а, рамката на втория план за действие е изграден и консултативен съвет. Проведени са срещи с партньорите Провеждат се консултации с неправителствените организации, тъй като наблюдението е един независим процес, който трябва да даде една независима оценка. Тук в Брюксел на централно ниво беше организирана структура за подпомагане на делегациите и накрая на личното финансиране – беше осигурено в размер на около 100 милиона евро за конкретни мерки. И като погледнем статистиката, която се представя в годишния доклад на СВД, ще видим, че близо 60% от двете генерални дирекции НИР и ДЕВКО са насочени към утвърждаване на равенството между мъжете и жените. Както знаете, неодавна беше представена глобалната инициатива на Европейския съюз и ООН за равенство между половете. Тя придоби гражданственост под името инициативата Прожектор – но все още е рано да говорим за постигнати резултати. Във всички случаи ние вървим по правилния път. Конкретни заключения е твърде рано да правим за това дали се постига устойчивост на резултатите. Констатациите посочват и някои слабости. Има някои неразработени теми. Те установяваме и в литературата, и в разговора с жените. Понякога са твърде отделно провеждани дейностите на Генерална дирекция ДЕВКО и СВД. Е, жените, които живеят в държави в нестабилно положение, е, жените в... и тяхната роля в преговорите за мир и медиацията са теми, които все още не са достатъчно добре разработени. Тук обаче трябва да се отбележи, че голяма част от данните на СВД са поверителни и може би за това нямаме ясната представа какви дейности се извършват. Комисията и СВД имат много документи, в които се признава, че голяма част от информацията е поверителна и затова е трудно да направим конкретни констатации. Друг проблем е липсващото звено, липсващата връзка между търговията и равенството между мъжете и жените. Търговията действително е тема, която е в ресора на други генерални дирекции. Но общата търговска стратегия, общата инвестиционна стратегия на Европейския съюз изобщо не споменава ролята на жените или равенството между половете. А тук а, а, можем да видим, че тази тема може да изиграе много важна роля, както като положителен, така и отрицателен фактор. И тъй като е, имаме организирана структура, която действа като е, обслужване на едно гише, жалко е, че не се ползват услугите. И още нещо. Докладът се съсредоточава предимно върху количеството, а не качеството. Доклада от наблюдението дава много подробни данни за постигнатия напредък, но така и не става ясно какво е въздействието на изпълнените проекти върху обществото? Не се посочва дали изборът на тези проекти е бил правилен. Не се посочва каква е реалната промяна по места. В по-сложни ситуации, в държави, които са нестабилни, по време на конфликти или в положения непосредствено след конфликтите. Има разнопосочни цели и потребности и най-често в такива случаи темата за равенството между мъжете и жените остава на заден план. И най-сетне, когато говоря за слабостите, много общо са определени голяма част от дейностите и не ни е ясно какви ще са конкретните резултати от изпълнението на тези твърде общи дейности. Какви са възможностите за бъдещето? Какво може да се направи, за да се постигне напредък и да се подобри положението а, по отношение на равенството между мъжете и жените? Има, разбира се, много дейност, която се извършва по обединяването на различни дейности, различни сфери на политика на нивото на правителствата. Подобен подход може да се приложи на нивото на обществото, например на правителствените организации, които да работят с деловите среди, с предприятията, с други действащи лица в гражданското общество. Разбира се, виждаме, че не във всички държави има необходими условия. Виждаме, че в много държави съществува проблема с намаляването на пространството за гражданско общество. И например, на Западните Балкани се чуват гласове от гражданското общество, че в момента условията са изключително сложни за дейност на гражданското общество. Много често чувам, че трябва Европейския съюз да подпомага не само с пари правителствата или неправителствените организации, че е необходима необходим и сериозен политически ангажимент. Само парите не са достатъчни. Също така и частният сектор би трябвало да има по-активна роля, да му бъде придадена по-голяма роля. Това е един слайд въз основа на доклада на Макинси през 2015 година. В този доклад се посочва, че частният сектор има изключително голяма роля за подобряване на ситуацията с равенството между половете и предоставянето на повече права и възможности за жените дългосрочно казано, частният сектор ще спечели много от подобряване на ситуацията с равенството между мъжете и жените. Тази диаграма показва, че нещата така както са сега и както се очаква да бъдат през 2025 година, това показва, че ще може изцяло да се използва целият потенциал на създаване на БВП, ако участието на жените се увеличи двойно при запазване на участието на мъжете в економическия живот на същото ниво, както и сега. Това, разбира се, е един амбициозен проект. Други възможности за действие включват гарантирането на това, че има политически ангажимент и такъв ангажимент виждаме на най-високо ниво и в Европейската комисия, в Европейската служба за външна дейност. Но това също така трябва да се отрази във външнополитическата дейност на Съюза, т.е. ролята на жените, равенството между половете да бъдат приоритет сред приоритетите на всички нива. В момента експертите казват, че е абсолютна формалност и нищо повече това, което се прави по отношение на осигуряването на равенството на половете и включването на тези съображения в различни сфери на политиката. Има също така сфери, които не са толкова явни. Това е селското стопанство и транспорта. Много често се смята, че те нямат отношение към равенството на половете, обаче това не е така. А също така много е важно наблюдението, което трябва да бъде рационализиране, рационализиран и необходимо е равнопоставеността на жените и мъжете да бъде включена в същината на програмните документи. Много често статистическите данни, които се предоставят, не са достатъчно стълбочени, за да могат да на основа на тези документи да се изготвят съответните стратегически документи на Европейския съюз за действие в различни сфери. Необходимо да се включи равенството между половете и в търговските преговори и това да бъде отразено и в търговските спогодби. Много експерти посочват, че е необходимо по-добре да се документира динамиката, свързана с равенството на половете, включително и сферата на услугите, че е необходимо да се възприеме по-всеобхватен, по-цялостен подход към тази проблематика, отколкото е сега ситуацията с европейските документи. Също така, експертите посочват, че е необходимо това да бъде включено в главите за трудовото право, като част от търговските спогодби, необходимо е да бъдат отразени и прилагани нормите на МОТА. Също така необходимо и мъжете да бъдат привлечени към програмите на Европейския съюз по равенството на половете и това трябва да бъде отразено също и в докладите за мониторинг на Европейската комисия, Европейската служба за външнополитическа дейност. Необходимо, е, разбира се, подход да бъде съобразен с спецификата на съответните държави не може да се прилага универсален подход. Много от проблемите на жените в държавите партньори могат на най-общо ниво да изглеждат сходни, но това не е така. Трябва да се признае, че всяка държава, всеки регион има собствена специфика. Това се отнася и до законодателството, и до културата, до традициите, до различната степен на спазване на международните споразумения и стандарти. А т.е. ако имаме една по- конкретизирана, по-целенасочена политика, ще можем да подпомогнем по-добре и гражданското общество, и правителствата. Ролята на делегацията на Европейския съюз трябва да се укрепва още повече. Делегацията е- трябва да представят, разбира се, Европейския съюз на дипломатическо ниво и да водят активен диалог с, с всички субекти на местно ниво. И те трябва да бъдат основният център за контакти и за координиране на действията на Европейския съюз по отношение на държавите партньори, но разбира се, тези делегации трябва да бъдат подсигурени с повече човешки ресурси. Също така е много важно да се променят нагласите и жените бъдат разглеждани като активни действащи лица, а не просто като жертви. Необходимо е да има възможност жените да участват в различни обществени изяви, също така и в научно-изследователската дейност. И накратко два аспекта. Първо, повече обучение. Обучение, което да се предоставя не само на нези, които пряко се занимават с въпросите на равенството на половете, но и на нези, които работят по тази проблематика в Европейската комисия, в делегациите. Необходимо е да се предоставя такова обучение също така на неправителствените организации, на други субекти на гражданското общество в самите държави, партньори и също така трябва да се утвърждава идеята, че това е нещо дългосрочно и комисията в своя доклад посочи това. Това е необходимо, за да се гарантира това, че тези дейности ще продължат. Разбира се, това е много важно да бъдат посочени реалистични цели и реалистични срокове за тяхното постигане, но от решаващо значение е, разбира се, да има здрава основа, за да може изцяло съображението на равенството на полове да бъдат отразени във външнополитическа дейност на Европейския съюз и ни трябва повече време, разбира се, да видим дали тези действия се изпълняват как и дали има реални и значими резултати. Благодаря ви, доктор Йонидис, за това представяне на изследването. Сега, може би, колегите, депутати от Европейския парламент имат въпроси. Ако няма въпроси, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Изпълнение на съвместния работен документ прилагане на съвместния работен документ, равенството между половете и областяване на жените, преобразяване на живота на момичета и жените посредством външните отношения на Европейския съюз през период 2016-2020 година. Докладчици са госпожа Добравка Шуйц и госпожа Линда Макейва И сега за мен е удоволствие да дам думата на госпожа Махевин, която е съдокладчик и съпредседател. Благодаря ви, благодаря ви за това, че организирахте тази съвместна дискусия. Искам я да благодаря на доктор Юаниди за нейното изследване, което ни дава е, и също беше за нас основа за изготвянето на нашия доклад. За това ще говори и моят колега, съдокладчика, госпожа Шуйца. Това е доклад за изпълнението. Искам да подчертая това. Не трябва и не смятаме да обсъждаме дали трябва да има такава програма, как тя трябва да изглежда. Ние го правихме това миналата година. Сега важно е да се види дали тази програма води до конкретни резултати, дали тя върви в правилната посока. Бих искала първо да на помня защо имахме тази първа програма за действие в областта на равенството на половете. Старата програма беше изключително стеснена, стеснена като подход. Тя се отнасяше само към генерална дирекция ДЕВКО, не се отнасяше към други сфери. Всъщност целта беше само да се слагат чавки срещу съответните редове. И това показа нашата оценка – много е, често просто се назначаваше един човек е, в делегацията да отговаря за тази тенс. Обикновено това беше млада жена и нещата бяха абсолютно формални. Просто се слагаха чаки срещу съответните родове, и защо без да се мисли за това каква е спецификата на конкретната държава. Никой не водеше някакъв смислен диалог не просто ставаше нещо като игра между големите момчета и момичета, които си играеха на а, тази игра. Сега нещата се промениха. И сега има три стълба физическа и психологическа неприкосновеност на момичета и жените, гласът и участието на жените. И разбира се, много важният аспект е институционалната промяна, как е цялата схема на функционирането на Европейския съюз, всички компоненти на функционирането да се променят. И най-важното беше, че отговорността за измерението равенство на половете сега вече е на ръководителя на делегацията, а не просто някой служител. 85% от нашите делегации вече докладва за това, че те работят тази е, в тази сфера. Извършва се, обаче все още твърде малко. Не се извърши до сега нито един анализ съвършен, извършен от гледна точка на равенството между половете в съответната държава. Ние не ги виждаме тези анализи. Ако ги има, трябва те да се разпространяват. Минимарните стандарти за включването на равенството на половете в политиката и законодателството и различните подходи към това, измерването на резултатите с данни за равенство между половете с разбивка, за да знаем какво се отнася до жените, какво се отнася до момичета, какво се отнася до конкретна проблематика. И а, казах вече, че следва да се задава въпроса не толкова дали ни трябва такава програма, а дали тази програма върви в правилната поселка. Ние се срещнахме с трима посланици преди да финализираме доклада. В момента посланиците идват веднъж в годината в Брюксел, за да срещнат всички в Европейската служба за външна дейност и се надявам, че сега вече по време на тази ежегодна среща те ще говорят и за равенството между половете. Това трябва също да правят и комисарите и ние трябва да им задаваме тези въпроси, когато се срещаме с тях. Нашите препоръки се отнасят до следни три категории. Е, Една категория се отнася до Комисията и Европейската служба за външна дейност, второ препоръки до делегациите и трето препоръки до самия парламент. За Европейската комисия мисля си, че там нещата вървят в правилната посока. Виждам, че тук има представител на генерална дирекция Девко, който извърши много работа в тази генерална дирекция, но трябва да видим също така и други генерални дирекции, които се занимават с външното измерение, че те също трябва да участват. И това въжи с генерална дирекция търговия и генерална дирекция политика на добросъседство. И трябва да се знае кои са лицата, които отговарят там за тази тематика и ние трябва да срещаме с тях. Необходимо и е самите комисари на най-високо ниво да се ангажират. Ние Чухме как комисар Мимица каза, че той е феминист, че той иска да се работи по този въпрос. Говорихме за това, че не е застъпена тази тематика в търговската политика. Наскоро бях в Бангладеш и в Бангладеш има един потенциален проблем и той е свързан точно с стандартите на МОТО, които влияят върху взаимоотношението между работниците и работодателите. А в Бангладеш около 90% от работниците в Бангладеш са жени. Те, разбира се, имат нужда от нашата подкрепа. И доктор Леонидис правилно каза, че трябва да разглеждаме жените като активни действащи лица, не като жертви. И точно трябва да насърчаваме това жените да са активни ние видяхме какъв е техния принос за БВП. Бях в Кения миналата година и се срещнах с жени, представени в органи за общинско управление. И а, те ми казаха, кажете ни с какво може да ни помогнете. Ние знаем какво да правим, но ние имаме нужда от подкрепа. Така че трябва да подпомагаме тези жени. Промяна и в делегации. Нещата се променят. 85% от делегациите са подали доклади, свързани с равенството между половете. 55% имат програми и в край на краищата става дума за съвсем конкретни сфери във всеки един от стълбовете. Разбира се, началото е добро, но мислим си, че може би трябва да има не само една тема, която да се избира, защото обикновено се поставя акцент върху насилието спрямо жените, но трябва да бъдат разширени приоритетите, защото ние не искаме жените да бъдат разглеждани само като жертва. И, както вече казах, искаме да се обърне повече внимание на такива сфери, като здравеопазване, транспорта. Аз в Обединеното кралство съм работила в сферата на местното самоуправление и когато питаме жените как трябва да работи транспортната система, получаваме отговори, които са много по-различни от тези на мъжете. Така че трябва да разширяваме нашия поглед. Също трябва да задаваме въпроси на жените, как виждат те различни проекти в сферата на банковото дело и финансите. И що се отнася до анализа на равенството на половете и докладването, трябва да питаме също и комисията, дали съответния комисар се занимава с тази тематика. Трябва да имаме един жив, работещ документ, а не просто един списък с въпроси, на които отсреща да се слагат чавки в квадратчетата. И, както вече казах, необходимо е да се работи в сътрудничество с местните организации на гражданското общество, с Обединението на жените – трябва да не се мисли само за сътрудничество с правителствата, но да се възприеме по-широк подход. Необходимо е да има сътрудничество и с парламентите. Ние трябва да поставяме тези въпроси, когато се срещаме с делегации, с ръководителите на делегациите. Колегите от парламента са били в Вашингтон миналата седмица и тя каза, че когато е поставила въпрос за равенството на половете на определени срещи, нейните колеги от отсрещната страна са били много изненадани. Така че, може би, трябва в парламента да провеждаме ежегоден дебат за това и може би също на всеки 5 години да правим оценка на напредъка. Може би е добре нашата парламентарна комисия да помисли за това. Така че, както казах, и може би нещо о, още ние имаме нови цели на устойчивото развитие и трябва да помислим дали също така това, което се прави в областта на равенството на половете, дали е обвързано с целите за устойчиво развитие. И една от промените в програмата е, че също така тази програма се отнася и до държавите членки, защото държавите членки работят двустранно с държавите партньори и може би трябва да ангажираме по-сериозно държавите членки. Така че това са нашите препоръки и с нетърпение чакам да чуем мнението на колегите. Благодаря ви. Много ви благодаря. Госпожо съпредседател, госпожо съдокладчик, сега бих и искала да дам думата на другия судокланчик, госпожа Шуица, обаче тя не е представена тук и госпожа Козловска я замества. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика, госпожа Линда Макейва. Всичко, което вие казахте, е много важна и аз съм абсолютно съгласна с всяка ваша дума. Това е много важен доклад и разбира се, проблематиката също така е много важна. Бих искал да предам извиненията на госпожа Шуица. Тя, за съжаление, не може да присъства на това заседание, но тя написа няколко изречения и аз ще ги зачета. Е, тя ме помоли да предам на всички, които са работили по това важно досие, нейната благодарност. Вие знаете, че равенството между мъжете и жените е провъзгласено чрез договор на Европейския съюз и трябва да бъде част от всички планове за бъдещата дейност на Европейския съюз. Всички принципи, свързани с равенството на половете трябва да бъдат отразени в един амбициозен подход. В този доклад са докладчиците искат да средоточат върху постиженията на втората програма и препоръки за бъдещо изпълнение. Те се ръководеха от осъзнаването на факта, че само от една година се изпълнява втората програма и че вече се набелязват редица положителни тенденции. Те подчертават също така, че този документ е добра възможност за Европейския съюз да напредне повече в сферата на осигуряването на равенството между половете. Освен това, формулирани са препоръки към различни адресати – те се отнасят и до сътрудничеството с гражданското общество и с частния сектор, намаляването на бюрокрацията и придаване на повече права и възможности на жени и момичета, особено в редици економически сектори. Добравка също така подчертава, че тя с нетърпение очаква да получи вашите мнения и предложения. Тя искрено вярва, че днешното заседание ще стане голям принос за борбата за равенството на половете. Бих искала си от себе си добавя няколко думи. Първо, абсолютно съм съгласна, че промяната във формулировките и промяната в нагласите са абсолютно необходими трябва да започнем да говорим за жените като за активни субекти, а не жертви. Това е много важно, особено що се отнася до развиващите се страни, защото понякога използваме езикови средства, които не са разбираеми в тези държави. Затова е много важно да се съсредоточим върху тези неща, които са реалност, които са важни проблеми за семействата. Например, говорим за правата на жените като права на работници. Това е нещо основополагащо, защото много често жените се подлагат на економическа експлоатация и ако им помагаме да се борят за своите права като работници, е нещо, което трябва да бъде в същината на тази дейност. И като цяло, когато говорим за изпълнението изпълнението от решаващо значение, защото правата на жените практически са отразени навсякъде и сме направили много изявления и не е чак толкова сложно да напишем нещо на хартия. Но много по-сложно е нещо да се направи реално. Така че изпълнението трябва да бъде признато като нещо много важно. Много ви благодаря. Поздравявам и двамата докладчика. И искам да кажа, че начин по който ви работите, включително и на срещите с посланиците, е нещо, на което искам да дам много висока оценка, така че ви поздравявам. Благодаря ви, госпожо Козловска-Раевич. И сега искам да дам думата на докладчиците в сянка и господин Марсилиес. Благодаря. И като докладчик сянка в двойно качество, защото говоря от свое име, като са докладчик за комисия Дева и говоря също така от името на Жорди Суле. Преди всичко искаме да кажем, че много се радваме на подобрението, което е постигнато в сравнение с първата програма, виждаме, че има сериозно подобрение в много сфери. Това е, разбира се, много положително. Но не трябва да смятаме, че всичко е много добре, всичко е много положително, защото те първа трябва да се направи много. Трябва все още да направим много неща. Например, жените, които са двигателите на каузата на равенството на половете и също така може да има и такива мъже. Също така трябва да се отрази ролята на такива хора в програмата. Така че, разбира се, добре е да се поздравяваме с успеха, но нека да забравяме, че имаме още много какво да направим. Също така много е важно да се улесни обмена на добра практика. Това е много важно. И също така много е важно във всяка една сфера от политиката да бъдат включени съображенията за равенството на половете, защото има сфери на политиката, в които тази тематика практически липсва в политическия диалог, в оценките, това не е приоритет. И много често дори изцяло се забравя тази тематика, когато се взимат решения на нивото на Европейския съюз. И много правилно говореше колегата за търговията и съображеният на равенството на половете. Наистина сериозен проблем е, че не се отразяват съображението на равенството на полове в търговската политика. А ние знаем, че в много случаи, в много държави има много сериозни проблеми, например в Мексико. И трябва тази празнота, например, в търговската спогодба между Европейския съюз и Мексико да бъде попълнена. Това е важна част от нашата работа. Също важно е да си припомняме винаги ролята на жените. Да, жените са жертви при кризата на бежанците и това трябва винаги да напомняме, защото това са хора, които страдат през целият процес на миграция и трябва да придадем централна роля на тази проблематика. И може би трябва да се постави повече акцент не само върху напредъка, който може да постигне Комисията Европейската служба на външна дейност, но също така мисля си, че трябва да се предвидят санкции спрямо държави, членки и делегации на Европейския съюз, които не постигат целите на втората програма и също така целите на устойчивото развитие и целите на развитието на хилядолетието. Приключвам, госпожо председател. Искам да спра на една важна тема. Ако искаме да постигнем този втори план да върви напред, много е важно не само да се подобри обучението на служителите, които се занимават с тази тематика, но трябва да има повече служители, повече хора, които да работят по тази тематика. Тоест, не можем да очакваме хората, които са натоварени с други приоритети, просто да бъдат нагърбени с въпросите на равенството на полове. Те ще разглеждат тази тема като нещо второстепенно. Затова е важно да има повече хора, които да се занимават с тази тематика. Така че много благодаря от свое име, от името на Жорди. Много благодаря за този доклад. Много ви благодаря. Следващи оратор. Благодаря. Ще говоря от името на Лилиана Родригес, която за съжаление днес не може да присъства тук. Но е, работи по изследването и по подготовката на проекта доклада. Много добри са основните моменти, които набелязаха докладчиците. Изпълнението за, а, на плана е, естествено трябва да се проследи и а, е, в момента а, е, е подходящо да направим един такъв преглед, за да видим какво може да се подобри. Подобряването на институционалната култура ще ни помогне да постигнем по-добър резултат. Това е изключително важно. И тук ще кажа, че се гордея с доклада, който ние изработихме по равенството на половете, джендър мейнстриминг. Той е много добър. Аз работих по него като докладчик в Сянка. Изключително важно е, естествено, да се обърне внимание на реализираните програми във връзка с плана за действие. БВП е насочен най-вече върху анализите и данните в резултат на тези анализи. А ние би трябвало да насочим вниманието си най-вече, е, а също и финансовите средства към постигането на съответните е, резултати. Да, е, не количеството, а качеството е важно много често количеството на практика всъщност затруднява именно постигането на желаните промени. Затова е изключително важно да насочим вниманието си върху качеството и да видим какъв е реалния напредък най-вече в качествено отношение. Много от делегациите са подали желаните е, данни. Други обаче са отказали или до този момент всъщност все още не са го направили. На практика трябва да видим е, какво пречи е, и е, защо е, определени политики е, е, куцат именно при изпълнението на плана за действие. Е, при всички положения вървим в правилната посока, но трябва да променим, може би, стратегията. Ще трябва да потърсим е, индивидуализирана стратегия във връзка с контекста в отделните региони. Необходими са данни преди да е, започнем с е, реализация на конкретни мерки. Трябват ни данни за контекста, за ситуацията. Трябва да видим как, как, за, на какво се дължи разликата в крайна сметка между отделни региони. Защо в някои случаи е, е, се отчитат по-низки данни на насилие върху жените, в други е, региони обаче тези е, данни са плашещи. Е, по конкретен, индивидуализиран начин трябва да работим на местно равнище. За 2017 година трябва да видим как точно ще се развива плана за действие на Европейския съюз. Това е първата година на плана. Ще ни трябват, естествено, много е, е, търпение, много е, усилия, за да е, заличим различията между половете. Не само 100 години, не само 83 години ще са ни нужни, тъй като столетия наред тези различия са съществували и те имат дълбоки корени в обществото. А, обръщам се към представителя на комисията. Може би той ще пожелая да вземе думата. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас. Времето е ограничено, а, така че ще се спра само на конкретни въпроси. Благодаря на доктор Йоанидес за представянето на резултатите от изследването. Препоръките е, са най-същественото. Е, не непременно задължителни е, са изискванията към делегациите, но а, ние видяхме, че а, само 42 делегации са отговарили, а а, в Нью Йорк, Вашингтон, Женева се работи по тези въпроси. Естествено, трябва да постигнем 100% за следващата година, това е ясно. Генерална дирекция търговия също повдига тези въпроси, не само по отношение на отчитането и доклада, но по отношение на същността, на съществото. Ще се опитам опитаме е, да представим не непременно е, готови решения, но възможности за подобрение. Две е, с страните от 28, 6 все още липсват. Ще трябва да изчакаме, за да можем да запълним информацията. Помощ за търговия, помощ за по-активни действия в тази сфера. Естествено, това е нещо, което трябва да видим. Как ще се развива, заслужава повече внимание. Необходимо е да помислим и за други сфери, в които са необходими активни действия. Въпросът за качеството, количеството и качеството, да. Преди обаче да постигнем качество, естествено ни е необходимо количество. Количество, определен обем данни, върху които да стъпим, да направим анализите и да помислим за мерките в рамките на програмата, за да обхванем жените в по-голяма степен. Е, качествена оценка в Замбия, в Африка е, и други е, страни. Ситуацията в отделните страни е много различна, така че не винаги можем да ги сравняваме, но когато правим сравнение, естествено трябва, тези сравнения трябва да бъдат реалистични. Не можете да сравнявате ябълки и круши. И още нещо. Докладването. Някои от вас а, а, говориха а, за а, целите за устойчиво развитие. Да, това е много важно. А, а, доклад, който всъщност обединява отделните данни и се опитва да ги оцени преследвайки именно нашата цел е, заличаване на различията. Е, това е, е всъщност основната ни цел. Но това не пречи естествено да обединяваме данните от различните сфери и доклади. Е, е, това са всъщност основните моменти, на които исках да наблегна в малкото време, което имам на разположение. Благодаря много за е, тези интересни разисквания. Благодаря ви. Сега бих искала да ви информирам, че е, крайният срок е, за внасяне на изменения е, е 4 е, of 14 ноември по обяд. Благодаря много. Благодаря на нашите докладчици, на госпожа Йоанидес, на представители на комисията и на всички членове. А сега продължаваме с следващите точки в дневния ред. No, no, no, it's okay. Thank you, thank you, thank you, thank you.